медиите да могат да си вършат работата без намеса, така както се случва при всяка функционираща демокрация. Благодаря. Грация. Благодаря, госпожо Върховен представител и заместник председател.